вчерашното заседание е на лице, същото въжи и за приятите текстове. Otrzymałem от Rady становиска Rady в pierwszym. Получил съм изявлението на съвета на първо четене, що се отнася до регламента за нормализиране на счетоводния баланс на железопътните предприятия.